can I invite all of you to take your chairs as soon as... Моля, заемете местата си бързичко и тихичко, ако обичате. I wish you very welcome to this meeting with the Petitions Committee. Приветствам ви с добре дошли на заседанието на Комисията по петиции. Това заседание се излъчва по интернет. Това е последното ни заседание преди лятната почивка. Виждам много колеги тук в залата и гледайки ви така, наистина смятам, че всички ние се нуждаем от слънчева вакансия, защото брюкселската пролет не беше това, което се очакваше. Точка втора. Приемане на проекта на дневен ред. Моля, отбележете си точка 29. Становище за достъп до лекарствени продукти ще бъде гледано след точка 11 днес в 3 часа. Протокола от заседанието от 2 юни 2016 година бе разпространен. Ако няма възражение, той се счита за прият. Може ли да се опитате да запазите тишина? Залата е пълна и това се отразява зле на акустиката. Моля ви, заемете местата си, изслушвайте се и се опитайте да изслушвате и мен. Мисля, че това ще се отрази добре на всички ни. Няколко съобщения от председателя. Първо, състава на секретарията ще се промени малко след лятната отпуска с голямо задоволство и известно съжаление трябва да обявя, че Джос Хезен и Джорджио Муса, два, двама опитни администратори, ще отидат в отдел политика С в рамките на политиката за мобилност на Европейския парламент. Това означава, че ще загубим двама опитни служителя – но ние не ги губим за винаги, защото отдел политика С е нашият отдел, така че вие ще следите това, което се случва при нас, което е чудесно. Е, разделяме се с едно добро, прекрасно чувство, че не ви губим за винаги. Благодаря ви за отличната работа през тези години в секретарията. Пожелавам ви всичко най-хубаво в новото ви начинание. Вие не отивате чак толкова далеч, така че ще се виждаме. Бих искала да ви представя и новите членове на секретарията. Те ще се присъединят към нас през септември. Напуска ни обаче за винаги Яри Ерхолм, който се пенсионира. Озадачаващо е а, да се пенсионира толкова млад човек. This is now the last committee Това е последното заседание на Яри и аз искам да ти благодаря за чудесната работа. Пожелавам ти всичко най-хубаво, без значение дали отиваш в Финландия или в Франция. Радвай се на свободата. Благодаря на всички служители. Нека да ги аплодираме. So, now I hope that every... Надявам се, че всички, които трябва да гласуват, вече са в залата и разполагат с картите си за гласуване. Okay. I'd, I'd better take this. So, we will now vote on the mission. Ще гласуваме доклада от констатативното посещение в Испания от февруари тази година. Компромис 1 ще гласуваме най-напред за, против, въздържали се, приема се. Препоръка 1, изменение 1 за, против, въздържали се. То пада, пада, пада, да, пада. Извинявам се, не съм си написала домашното. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да го подложим на гласуване. Моля, гласувайте електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Един член на НП в повече имаме. Добре, сега всичко е наред. Сега пък имаме един глас повече от социалистите и демократите. Е, сега вече всичко е наред. Край на гласуването. Приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се. Ще трябва да го гласуваме. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Не всички са гласували. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се Приема се. Добре, добре, нека проверим. Изменение 11. Един глас на НП в повече. Един глас от НП имаме в повече. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 пада. Не, не, не пада. Изменение 12 трябва да бъде подложено на гласуване за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим. And we close Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, Против. Не можах да разбера резултата от гласуването. Гласуваме изменение 19 електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим. Изменение 22, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Нека да проверим изменение 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Да, пада, прави сте.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 22 гласа за. It is, why is it that people are happy for that? Because uh, it's uh, they are all Catalans. Uh-huh, uh-huh. It's, uh, okay. So let's move to the next item. Преминаваме към следващата точка пилотния проект относно малтретирането. гласуваме пилотния проект. Може да гласуваме електронно. Начало на гласуването. It's a single vote. The vote is still open. And now it's clear. Все още може да гласувате. Край на гласуването. Единодушно се подкрепя проекта. Поздравление за Соледат. Now we move to the... И сега преминаваме към петициите. Това е момент, който може да се превърне в доста критичен, когато всички се опитват да напуснат залата. Тези от вас, които не остават тук, за да изслушат петициите, могат да се оттеглят тихо. Can I, can I kindly ask the journalists to leave? Моля журналистите да напуснат залата и да вземат интервютата отвън. So all of you that are not going to be present in the Всички, които няма да останат време на разглеждането на петициите, моля ви напуснете залата колкото се може по-бързо. So the next item that Следващата точка от дневния ред е петиция 709 от 2015 година, внесена от Ханс Вилхелм Кел относно защитата на културната идентичност и оцеляването на общността на соробите. Носителят на петицията е тук, господин Кел. Ще ви дам думата за 5 минути. Хората тук обаче не са особено любезни, както виждате. Четири пъти вече помолих всички да напуснат залата тихо и те не го направиха. So now I am happy. Така че сега с удоволствие ви давам думата за 5 минути. Заповядайте. Уважаеми госпожи и господа, ползвам възможността да ви представя накратко най-важните моменти от петицията. Благодаря още веднъж като председател на Лужишкия алианс. Аз представям вендите и лужиците от областта Лужикия. Ние, ние представяме едновременно това е интересите на 12 регионални инициативи с подкрепа от 120 хиляди души, общо взето 10% от а, населението за защитата на а, малцинствата. Първо минто дело е и защитата на населените места на малцинствата а, отговаря на европейските директиви, дър, националните държави трябва да гарантират изприлагането, защитата на езика и културата на малцинствата е основна задача и е свързано с физическото им съществено. Миналата година изгубихме 136 села, 30 хиляди души бяха презаселени. Нови, нови села трябва да бъдат преустроени години. Опита сочи, че става дума за загуб на съответната идентичност езикова, културна и економическа. Саксония и Бранденбург предвиждат като федерални провинции да закрият минното дело и това застрашава нови села. Молим срещу Германия да бъде заведено дело за защита за нарушаване на договорите, още повече, че е нарушена и на конституцията на провинциите Бранденбург и Саксония. Германия трябва трябва да бъде приканена да ратифицира съответната конвенция. Второ, замърсяване на водите и околната среда. Несъмнено, това не е от правомощията на Европейския съюз. Говорим за минното дело и едновременно с това има стандарти за защита на въздуха и водата. Но едновременно с това има европейска директива от 1995 година, свързана с опазването на околната среда. Петицията подробно излага нашите притеснения, едновременно с това, че се открива нов открит рудник, е, което е, засяга една, една и съща геоложка област. Това ще доведе до нова, нови замърсявания. В това отношение ще е, се позова на директива от 2016 година. Предлог, прилагам подробен материал на немски и английски язик. Тук става дума за Полша и Германия, срещу които ние искаме да бъде заведено дело за защита на договорите в, поради накърняване правата на лужиците трябва на всеки две години да се подготвя доклад за оценка на изпълнението на европейските директиви, да се гарантира физическото оцеляване на това население, то да не бъде натоварвано допълнително с данъци. На трето място климата и опазването на околната среда са национална задача, но има европейски директиви по този въпрос. Предвиденото строителство на открити рудници в е, е, областта Лаузиц нарушава тези изисквания. Е, тери... Преустановява се възможността за използване на възобновяеми енергоисточници. Едновременно с това се субсидира добивът на кафяви въглища, тъй като това е залегнало в програмата за интеграция на бившата ГДР трябва да бъдат финансирани саниращи мерки, но едновременно с това смятаме, че тези субсидии трябва да бъдат премахнати. Отново настояваме за завеждане на дело срещу Германия за нарушение на договорите. На четвърто място защита на видовете от една страна положението с а, а, минното дело създава проблем, от друга страна се нарушават сериозни европейски изисквания. Разрушават се вековни гори, а, арника раз, и различни други такива растения се унищожават безвъзвратно. Става дума за това, че компетентните органи не изпълняват задачите си много животински и растителни видове е, се, са прогонени или унищожени в Лаусец. И искаме съответно завеждане на дело срещу Германия за нарушаване на договорите, за нарушаване, разрушаване на местообитанията на растения и животни. Още веднъж благодаря за вниманието, с което ме изслушахте и за вашата подкрепа. Председателката, благодаря. Е, имам трима представители на комисията. Кой ще отговори? Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителя за интересната информация е, чухме обобщение на нещата, но в общи линии трябва да кажа, че ние разгледахме петицията много внимателно. Генерална, различни генерални дирекции по екология, по енергетика и дър... също и култура и образование и конкурентоспособност се занимаха с въпроса. Колегите от генерална дирекция правни въпроси и екология са на разположение да отговорят на въпроси. Отчитайки конкретната кауза на вносителите, да трябва да кажем следно. Първо, съхранение на езика и културата на лужиците. Второ, Второ, бъдещето на въгледобива в региона, но и в целия Европейски съюз. И трето, зачитане на европейските правила относно качеството на водата, почвите и така нататък. Ще говоря подред. Първо, правата на малцинствата. Трябва да кажа, е, че Хартата за основни права изрично отхвърля дискриминация на, поради принадлежение, принадлежност към малцинствата. Тук нямаме голяма възможност да действаме. Единствения международен правен акт по въпроса е Хартата на съвета на Европа подписан, за малцинствата, подписан и ратифициран от Германия. Комисията няма големи възможности да реагира по отношение на съхранението на малцинствата, но имаме програма по Еразъм Плюс за европейско финансиране на подкрепящите такива малцинства. Програмата обаче предполага участие на други държави членки. Втория въпрос въгледобива в Германия и региона и конкретно в, в целия Европейски съюз, дялът на въглищата намалява в европейската енергетика с десетилетия лед. Това ще продължи и в бъдеще, включително и в Германия. Едновременно трябва да зачитаме договорите и е, член 194 от договора за функциониране на Европейския съюз позволява на държавите членки да определят начина и структурата на управление на енергоисточниците си за, за това комисията няма правомощия да ограничи въгледобива и създаването на ТЕЦ, въпреки че като цяло тенденцията в Европейския съюз и в Германия е нисходяща. По третия въпрос, е, и той бе в центъра на петицията, е е, съответствие с европейските изисквания за качество на въздуха и водата. За въздуха ние имаме два основни акта директивата за индустриалните емисии и директивата за качеството на въздуха. Така че комисията направи анализ на поведението на Германия по тези две директиви, така че всички ТЕЦ над 50 мегавата в Германия трябва да притежават най-добрата налична техника. Тук не констатирахме нарушения, а за директивата за опазване на въздуха, въпреки че няма нарушение на европейското законодателство, законодателство, ние забелязахме такива нарушения в близки райони. Уверявам ви, предприяти са правни стъпки, в ход е правна, са правни процедури по този въпрос с Германия, Полша и Чешката република. Мисля това е всичко за момента, което мога да ви кажа колегите от другите генерални дирекции, околна среда и правни въпроси са на разположение, ако имате по-детални въпроси. Благодаря. Благодаря на кратките излуж... за кратките изложения на комисията и на вносителя, казва председателката. Сега давам думата на колегите. Първо госпожа Данока. Благодаря трябва да кажа, че лично съм виждала региона е, на Лаузиц и е, специално местата, където се осъществява въгледобива. Преди година бяхме на конференция там на наша братска партия, която, в която са представени и лужиците или сорбите и съм доста изненадана от преценката на комисията, че нямало нарушение на директивите за въздуха и водата и програмата Европа 2020 и с положението на въздуха. С очите си видяхме, не знам е, как става това, но ние тук що гласувахме по доклад на нашата, за нашата констативна мисия в, в Испания региона на да, района на двете реки. Бяхме в Галиция преди две години и с очите си видяхме видяхме замърсяването. Положението е много неблагоприятно за местните жители, експертите казват, не всичко е наред. А не, не разбирам как може такова нещо. И въпросът ми към комисията е вие не сте ход, ходили в този регион, анализирани са съседни области, Чешка република. Въобще къде е направена тази оценка, тази експертна оценка? Това е първия ми въпрос. И втория въпрос. И тук вече поставих въпроса към вносителите и аз ги посъветвах в качеството си на член на нашата комисия. За мое голямо разочарование няма ограничения в договора за осъществяване на това минодело, минодоб, въгледобивът, включително и в договор за разширяване. Е, сега Германия се отказва от атомната енергетика и ще използва повече въглища и има опасност това производство да се разшири, включително и минодобивните, въгледобивните райони. И това е в ущърп на селата и селищата на лужиците. Това е друга история вече. Захранение на традиционната култура и целият този ареал, населяван от малцинството. Наша ние имаме с, споразумение с комисията, ние се позоваваме на хартата за основните права, за малцинствата, езиковите малцинства специално, а вие отговаряте е, че е, хартата не е с задължителен характер и не можем да се намесим. Знаем, че положението се, влуши, се е влушило след продажбата на мините. До сега собственик е била Waterfall, сега шведска компа, фирма, сега е, собственик е една чешка фирма, която разширява дейността си. Говоря и от името на моите колеги, моя та колежка от Швеция, е, госпожа Валеро. Е, тя е, не може да присъства на мисия е в Кале, но тя много, взема много при сърце въпроса. Колеги, моля, не се повтаряйте и бъдете конкретни, господин Себастиан. Благодаря, госпожо председател. И аз видях със собствените си очи случващото се в този регион и съм установих, че европейските закони, европейския дух са потъпкани. Включително и европейските договори за защита на младсинствата на практика се унищожават села, обезлюдява се региона. В крайна сметка Германия е страна по конвенциите, а не изпълнява своите задължения. Става, става дума за една малка общност, уязвима, която общо заето става, бива отслабвана, тъй като ам, населението се разпръсква и е, общността вече не може да поддържа своите обичаи и да говори езика си. Сега, в Париж бе прията декларацията по КОП 21. И дори цифрите за Германия да са горе-долу нормални или да речем в рамките на допустимото, то цифрите за този регион а, не са в никакъв случай в рамките на нормалните граници. Комисията казва, че, че няма нарушаване на директивата за качеството на водата. А струва ми се, че наистина тук има очевидно нарушаване на тази директива. Ние сами на място видяхме замърсяването. Нека да не забравяме, че е, мините под открито небе са е, източник на замърсяване. Тук става дума за една огромна мина. Така че Смятам, че много разпоредби на европейското право са нарушени и, е, и предвид е, потъпването правата на малцинствата, Европейската комисия трябва да се свърши с властите на страната и да изпрати делегация на място, която да установи състоянието на нещата. Господин Каврас, казва да, председателката. Благодаря, госпожо председател. Аз също съм бил в е, този район и няма да повтарям вече казани неща. Само накратко искам да кажа е, че съм напълно съгласен с вносителя и напълно подкрепям казаното от него по трите аспекта, които вече бяха споменати. Първо, наистина езика и културата на ложишкото население трябва да бъдат защитени и подкрепени. Второ, вярно е също така, че, че е, и има се много сериозни екологични последици в резултат или от осъществяваната там дейност. И с това искам да изразя подкрепата си на идеята да се заведе дело срещу Германия и Полша, особено заради разширяване на въгледобива и замърсяването. Тук съм напълно съгласен с вносителите и напълно подкрепям лужишкото население. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Много сложна петиция, тъй като тя включва много аспекти и много проблеми. Сега давам думата на жалбоподавателя ако имате някакви заключителни слова или нещо да допълните към казането от членовете на нашата комисия. Разполагате с две минути. Благодаря. В допълнение към казаното от комисията ще подчертая още веднъж, че въгледобива е източника на всички проблеми. Трябва да се реши дали да се предприемат действия срещу въгледобива, което е в рамките на националното законодателство, или да разгледаме всички последствия и тръгвайки от там да се предприемат мерки срещу разширяването на въгледобива. Смятам, че това е верният подход. Благодаря за вниманието още веднъж работи. Благодаря много, казва председателката. Можем да направим следното. Разбира се, петицията остава отворена. Господин Гел, аз ви приканвам да се обърнете към омбудсмана в вашата страна, в Германия. There is, there is a lander ombudsman. Разбира се, можете да се обърнете и към Бундес омбудсмана на вашия лендър, но може би по-добре и към омбудсмана в Бундестага, т.е. към комисията по петициите в Бундестага, тъй като тези проблеми са от общо национален характер. Защото част от а, про проблемите са от а, национален характер, като например на енергийния микс. микс. Бих искала също така да ви помоля да ни предоставите а, повече информация, свързана с държавните помощи и а, отпадъците от въгледобива и тяхното преработване. След това комисията, приканвам комисията да раз проучи допълнителната информация, която ще ни предоставите. Ние имаме колега, който е депутат от Саксония и Бранденбург и който трябва а, и ще се обърне към местните власти, за да ни предостави допълнителна информация върху състоянието на околната среда в региона. Това е и от интерес на Европейския парламент и Европейският съюз защитата на малцинствата, на малцинствената култура и езици е нещо, което не можем да подценяваме. В интерес на нашата комисия, на нашата на нашата институция като цяло е лужишкият език и лужишките традиции да бъдат защитени. Маргарет. Е, имам чувство, че комисията прави всичко възможно, за да се отърве от е, тези проблеми и да си затвори очите. Смятам, че ние имаме правомощия да защитиме гражданите в момента, в който техните права са така потъпкани. Това е просто една обида към едно мълцинство. То наистина тук сме свидетели на едно много тревожно състояние на нещата. Комисията ни съобщи, че е започнала процедура по нарушение срещу Германия в областта на качеството на въздуха, но тази процедура не касае този регион. Но при всички случаи Призоваваме комисията да проучи нещата по в подробности, но наистина тук става дума за един много наситен документ, в който разглежда много аспекти и много нарушения. Благодаря на господин Кел за това, че се яви пред нашата комисия. Това, което правите, не е само в интерес на вашата общност, а на всички европейци. Сега минаваме към следващата петиция относно млекопроработвателно съоръжение във Ваядолит. И тук имаме представител на нашите сте жалбоподаватели и разполагате с 5 минути и след това ще обсъдиме съдържанието на вашата петиция. Buenos días, señoras y señores diputados. Vengo a esta comisión de peticiones en mi calidad de consejera de Agricultura del Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León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 бих искала първо да ви благодаря за това, че обсъждате тази тема тук в вашата комисия. Първо искам да кажа, че не сме получили всички необход... цялата необходима информация. Също така не разполагахме с много време под предвид спешната процедура така че аз приканвам е, жалбоподавателите да ни изпратят е, подробна информация в е, писмен вид. Що се отнася до решението на групата Лакталис за преместването на предприятията не е в противоречие с европейското законодателство, но комисията е, смятат наистина, че преструктурирането на едно предприятие трябва да вземе предвид и социалният и човешкият е, фактор. Комисията призовява, призовава всички предприятия в процес на преструктуриране да се основават на и да вземат предвид добрите практики и да спазват принципите на социалната корпоративна отговорност. Имаме стан, становище по въпроса, което приканва всички предприятия, както и практически насоки. Цел, целта е да има да се установи добро сътрудничество между различните заинтересовани страни с цел спазване на социалната корпоративна отговорност. Същевременно работодателите трябва да изпълнат своите задължения е, в смисъл на консултиране и информиране на трудещите се. Е, това в случая не е направено. Това задължение проистича от хартата на основните права е, директивата за а, договаряне и консултиране с трудещите се съдържа разпоредби, които са, са задължителни, включително и там са записани насоките за избягване на колективните уволнения и също така препоръки за избягване на отежнени последици от преструктурираната на предприятията. Националните власти, включително и трудовите инспекторати, трябва да бъдат за правилното приложение на транспонираните европейски директиви. Комисията отбелязва, че в момента се провеждат разговори между представителите на властта, работодателите и трудещите си и а, закриването на предприятието е отсрочено с 4 месеца. Колкото до прилагането на принципа за отговорност, корпоративна социална-корпоративна отговорност, те с техното прилагане е доброволно. Сега, Необходимо е да се спазват всичките принципи залегнали, включително и в международните споразумения на ОНЕ и на ОИСР и Европейската комисия. участва в работата на международните организации, работещи по проблемите на социалната корпоративна отговорност, МОТ и ОИСР, е. а колкото до използването на структурните фондове от страна на Лактарис, за момента сме установили, че е, предприятието не се е възползвало от подобни средства през последните е, години и за да прецениме дали подобни средства са били неправноперно използвани преди това, ни е необходима допълнителна информация. Колеги, имате думата за въпрос. Gracias, Сесилия. Eh, bueno, nos hemos... Eh, Благодаря, Сесилия. В тази петиция използвахме спешната процедура и мисля, че всички сме съгласни, И ораторката прекъсва. Та в този случай става въпрос за важен, важна фабрика в Кастия и Леон. Важно е да вземем решение, защото в този случай пряко са засегнати заети места. Това е един тъжен пример за а, закриване на това производство не само в този регион на страната. Чухме представителката на комисията. Тя каза, че ако имаше средства по фондовете, с които е било злоупотребено, то тогава трябва да се направи разследване. Необходимо е да изискаме допълнителна и подробна информация по въпроса. Смятам, че трябва да се изпрати писмо до комисията, за да сме сигурни, че всички критерии, свързани с корпоративното управление, са спазени. Ако а, все пак правилата са спазени, е жалко за съкръщаването на персонала. Важно е да помислим в Европейския съюз как да се справим с това дезиндустриализиране, което определено пада върху плещите на работниците. Благодаря. Госпожа Албиол. Благодаря ви. Най-напред бих искала да изразя а, подкрепата си на производителите на мляко, които от дълго време се борят, за да запазят производството и работните си места. От дълго време познаваме този тип практика. В комисията по петиции сме разглеждали и други петиции в тази връзка. Преместват се дейностите от едно предприятие на друго място, като така постепенно отговорните лица се изплъзват от всякаква социална отговорност. Производството просто се прехвърля в друг завод или в друга фабрика, защото това ще отвои печалбите. В този случай 85 семейства ще останат без хляб. случая става въпрос за закриване на фабрика, която не търпи загуби. Не може да позволяваме на европейско равнище да се внасят средства от фондовете в фабрика, която измества по този начин производството си. Това е фирма, която използва европейски фондове, която няма загуби. Ето защо комисията по петиции трябва да се намеси. Необходимо е да вземем предвид всички факти. Същевременно да не забравяме, че от реформата на ПП в Испания стана възможно хората да бъдат съкръщавани, дори в случаите, в които предприятието не търпи никакви загуби. Нека да изпратим петицията на комисията по заето, за да чуем и нейното мнение по въпроса. Председателката. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху петицията, а не да навлизаме в политическа дискусия. Моля ви, важно е да проявяваме уважение към вносителите на петиция и да не навлизаме в политически или партийни а, теми. А, нека да не назоваваме никого поименно. Господин Диас Демера е тук в комисията. Отдавна не съм ви виждала. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Скъпа Сесилия, и за мен е удоволствие да те видя а, на това място, защото много често се срещаме при други обстоятелства. Скъпи колеги, комисията комисията Либе се срещаме с председателката, казва господин Диаздемера. Та, днешната дискусия има за цел да се осигури закрилата на 85 работника на фабриката в Ваядолит. Бих искал да ви напомня, че това ще се отрази на 100 животновъда в Кастия и Леон, тъй като и те ще бъдат засегнати от затварянето на фабриката дейността на тази фабрика е пряко свързана с животновътството. Без никакво правно основание и без никакви основания тази фабрика ще бъде закрита. Беше проведено разследване, включително и на Лакталис. И всичко, което получихме като информация, трябва да бъде разгледано от комисията. Ако се установи незаконосъобразност, Европейската комисия ще трябва да предприеме необходимите действия. Важно е да насочим вниманието си най-вече към злоупотребата с европейски средства. Тези европейски средства може би са използвани неправомерно. Може би са били използвани, за да се подобри състоянието на някои фабрики вместо на други, за да може в последствие да се оправдае изместването на производството. Ние подкрепяме изцяло петицията. Необходимо е да помислим също така дали дейностите на Лакталис през последните години – не са били свързани с разрушаването на а, млечната фабрика в Ваядолит. Да помислим и за колективното съкръщаване на всички работници на тази фабрика. Необходимо е да си зададем и следния въпрос. Дали това изместване на производството се вписва в политиката а, на сближаване? на лице ли е нарушение на трудовото право? Това е следващия въпрос, на който трябва да си отговорим. Всички са единодушни, че работниците трябва да получат закрила. Смятаме, че можем да намерим решение, което да допринесе за продължаването на съществуването на тази фабрика. Както вече решително сме заявявали, необходимо е да направим така, защото работниците да могат да продължат работата си. И един апел към Европейската комисия. Благодаря ви а, за това, че ни представихте мотивиран отговор, обоснован отговор толкова бързо. Не смятаме обаче разполагаме с достатъчно информация по това досие. Не смятам, че можем да излезем със становище. За това нека внимателно да проучим всичко, с което разполагаме, да го направим от името на работниците, за да може да разполагате и вие от ваша страна с цялата информация, за да може да излезете с становище. Вие говорихте за социалната отговорност на предприятията. Европейските институции винаги са се борели за социалната закрила на работниците. Винаги сме поддържали идеята за това, че предприятията трябва да бъдат социално отговорни. Вие посочихте като аргумент свободата на решението. Да, това е така но нека да мислим за преструктурирането. В този случай, в това преструктуриране, нищо не се казва за злоупотребата със средствата. Има нещо подозрително тук. Говорихте и за директивата 9852. Всичко, което описахте от социална гледна точка е резултат от вече е, предприятите решения. Това е планирано затваряне на фабриката, без допитване до работниците, е, без допитване до никого в крайна сметка. Приключвам, госпожо председател. Ще се опитаме да ви предоставим цялата необходима информация, за да може комисията да разполага с всичко необходимо, за да излезе със становище трябва да се наложат санкции или е, стореното трябва да бъде поправено. Председателката, когато говорите испанския Аугустин, наистина разбирам, че не знам испански. Много ми се иска да мога да ви разбирам, но и преводачите чудесно си вършат работата. Така че благодаря ви е, за превода. Госпожа Питера. Заповядайте. Uważam, że ta petycja powinna zostać otwarta, ponieważ słuchając argumentów. Благодаря ви. Мисля, че тази петиция трябва да остане отворена, защото когато слушам колегите, чувам някои противоречия. Говори се за европейски средства. Представителите на Европейската комисия твърдят, че от 2014 година компанията не е използвала такива европейски средства. Може би те са били използвани преди този период, нещо, което трябва да се провери. Бих искала да попитам защо трябва да се измести производството. Може би има някаква непозната за нас причина – Тя може би е свързана с извличането на по-голяма печалба. Но може би е, компанията би фалирала, ако не постъпи по този начин. Това от своя страна би означавало още повече съкръщаване на персонал. Е, това, което искам да кажа е, че се нуждаем от повече информация преди да вземем решение. Роса Естарас. Сесилия, bueno, en primer lugar, dar la... Благодаря, Сесилия. Бих искала най-напред да благодаря на Маркос Милабрус и да пожелая добре дошли на госпожа министъра и нейния екип. Тук са всички политически сили на Кастилия и Леон. Нека а, да кажа нещо във връзка с петицията. Да, тя трябва да остане отворена. На въпроса за нарушаването на правата на работниците. Тук говорим за 85 работни места, както и а, непрекия ефект върху животновъдите. Всичко това ще бъде резултат от внезапното закриване на тази фабрика. В случая са замесени и фондове от Кохезионния фонд. Кохезионния фонд е за сближаването. Сближаването е пряко свързано с развитието, а развитието с солидарността. А тук имаме пример за точно обратното. Имаме планирано, предумишлено изместване на производството при използване на структурните фондове и кохезионния фонд – Важно е да поставим акцента върху конкурентоспособността, върху напредъка, но нека това да не води до големи различия между бедните и богатите региони. Тук структурните фондове са използвани за цел, която противоречи на първоначалната. И освен това, социалната отговорност на предприятията, това за нас като европарламентаристи е изключително важно, а именно да има солидарност по отношение на социалната отговорност на фирмите. Това са аспекти, които са изключително важни. Е, всички поли политически изисквания трябва да бъдат спазни, но също и фундацията за защита на интересите на работещите. Решението за закриване на предприятието е абсолютно е, необосновано тук нашата комисия във всички случаи трябва да излезе с добро, добре мотивиран отговор, така че работещите от цялото общество да, да разберат, че ние държим на гражданите и че Европейския съюз реагира на щенията на пред на своите съграждани. Господин Керик Абрас. И с това списъка за изказвания се изчерпва. Ще говоря на испанския госпожо председател, да разчитайки на нашите добри преводачи, които ни позволяват да преодолеем всички езикови бариери. И така, Говоря от името на политическата група на зелените. Вносителката и представи три много ясни момента, много ясни изисквания. Мисля обаче, че тук имаме работа с основен проблем. Всички ние приемаме капитализма като такъв, а той е брутален. Ежедневно става все по-брутален. Това проличава и от позицията на комисията. Социална отговорност, е прекрасна риторична фигура, но в крайна сметка стигнали се до сериозни решения, работещите са биват пожертвани. Моите колежки и Кростини Ангела го подчертаха и аз съм съгласен с тях. И тук е важно да насочим вниманието си към втория момент. Европейските средства за финансиране, които очевидно очевидно са използвани тук неправомерно. И тук Европейската комисия е, е длъжна да поеме своята отговорност. Да, ние много обичаме да си говорим за отговорност, да, съгласни сме, казваме, но в крайна сметка се оказва, че нямало как начин да реагираме. За мен чисто етично, политически са, това са важни въпроси. Но поли, е, комисията поддържа капитализма на затова аз смятам, че структурните те фондове са много важен въпрос. Налага да проверяваме много внимателно къде отиват парите от тях. Председателката, да, ставаме все по креативни, но нека сега чуем вносителката. Имате две минути за заключително изказване. Благодаря на всички, които направиха изказвания. На първо място искам да кажа, че планираното преместване вече е било предварително планирано, за това и обществените органи и работещите не, са могли, не можеха да предприемат кой знае какво когато подобни производствени мощности се прехвърлят, бихме могли да имаме и много по-добри показатели за това, това производствено звено, но тези 85 души работещи там получават чувствително по-високи заплати, отколкото работещите във фирмата на други места. За това става дума. Никой не се интересува от конкурентоспособност, от ефективност на производството. И смятам, че трябва много внимателно да се провери как се използват европейските структурни средства, е, да не се използват за прехвърляне на предприятието. В бъдеще обаче комисията трябва да може да предотвратява подобни действия на предприятията. Е, лакта, фирмата Лакталист е получила средства от субсидии, но тези средства са използвани в ущърп на работа работещите от Кастилия и Леон. Е, така че се налага много внимателно да се вгледаме в е, начина на използване на структурните средства. Говорим за регионално развитие, говорим за развитие на селските райони. Те трябва да бъдат подпомагани, а не да се задълбава, задълбочава пропаста между тях. Тук говорим и за социална отговорност. Едно искам да кажа. В интернет не успях да намеря никакъв документ за социалната отговорност на въпросната фирма а, липсата на, социалната, на социална отговорност очевидно е в основата и на това преместване. Фирмата въобще не се интересува от социални аспекти. Аз мятам, че това е много важно. Казвам го, защото това е в ущърп не само на работещите, но и не се допуска продажба на мощностите на е, търговец от бранша, за да няма конкуренция. Е, концернът Лакталис би трябвало поне да е готов да продаде този обект, за да могат работещите да запазят работните си места в района и близо до техните семейства. това не бива да, това да се случва в други европейски региони. Затова се обръщам към вашата комисия. Много е важно Европейския парламент внимателно да следи, да се предотвратят подобни простъпки на крупни фирми в бъдеще. В страни от економическите и социални последствия европейските средства трябва да фит подпомагат за солидарността и сближаването, а не обратното. Благодаря на комисията ви за проявения интерес. Това ни дава изкрица надежда за 85-те семейства на служители, които искат да продължат да работят за укрепване на позицията на фирмата. Председателката, благодаря ви и ви уверявам, е, че ние много рядко проявяваме пълно единство на мненията, пряко партийните си пристрастия. Днес това е факт. Върнете се у дома, застанете пред работниците и им кажете, че нашата комисия по петициите единодушно подкрепя тяхната кауза. Какво следва от тук на сетне? Вие от името на работниците и вносител трябва да изпратите допълнителна информация на комисията и на нашия секретарят на комисията с цел да можем да проверим дали има злоупотреба с общностни средства тук трябва да имаме пълна яснота, защото това е, как да кажа, европейския правния начин да докажем нарушение на правилата, начина на използване на фондовете. Става дума и за структурните фондове, и за фонд, фонда за регионално развитие. И ако има действия в разрез с целите за сближаване и солидарност, ние ще направим необходимото. Приканвам и комисията да се провери. Ние в, в Европейския парламент обичаме корпоративната социална отговорност, но това не, все пак е доброволно дело. Доброволно е фирмите да прилагат такива правила, но ние не, нямаме законодателна дейност по този въпрос. Ние можем да популяризираме тази идея. Те решават дали ще кажат да или не. Но ние сме големи любители, големи фенове на корпоративната социална отговорност. Тук в случая говорим за частна фирма и тя има своето ръководство. Нито парламента, нито комисията имат правни правомощия да въздействат на ръководството на частна фирма. Но ние можем да им кажем, че не одобряваме това, което искаме да ни дадете повече информация, Петицията остава отворена. Продължаваме и диалога с комисията, за да видим е, как са използвани европейските фондове, след което можем да влезем в пряк контакт с ръководството на фирмата и т.н. нататък и тъй нататък. Но това е исторически момент в нашата комисия. Такова единодушие в подкрепата на вашата кауза. Така че благодаря ви, че са изминали целият този път да дойдете до тук и желаем ви успех за в бъдеще. Очевидно, вие обитавате прекрасно кътче на Европа. Благодаря и сега продължаваме петиция 259, внесена от АМСЖ в е, Салвар Ла Тежита от Тенерифе, Тихита. Давам ви думата да представите вносите пред сега имате 5 минути, казва председателката, да представите петицията. Платформата Да спасим Техита бе създадена за опазване на знаковия плаш Ла Техита и естествения резерват Монтаня Роха. Но строежен хотел на това място ще нанесе а, огромни щети на региона. През 1987 година Монтаня Роха бе обявена естествена резервата Пред 1994 година зоната бе, бе превърната в специален резерват или специално опазено пространство. Това наистина е едно от, една уникална, уникална зона а, на Тенерифе, но местообитанието а, а, бе увредено, бе а, е, замърсено и а, е, обект на много щети следствие на а, е, бързо и интензивно строителство през 70-те години. Това е уникално а, гео място. Растенията и фауната и флората а, на този регион е уникален и също така е обявена специална зона за опазване по силата на приложение 1 на директивата за опазване на птиците. Става дума за опазване на застрашените видове. Зоната е също така твърде важна за миграционните прелетни птици. Въпреки теоретич, теоретичните заявления за опазване а, на региона, ние смятаме, че резервата и специалната зона за опазване са, за, са застрашени, както казах. Зоната е специална, става дума за най-широките така наречени морски прерии на Тенерифе, които са от особен вид, Монтаня Роха и морските долини са е, уникални местообитания ландшафт също е уникален и там се предвижда строителство на хотел на площа 26 000 квадратни метра с над 500 стаи. Предвижда се строежа на този хотелски комплекс да бъде в непосредствена близост с специалната зона за опазване. Същевременно бих искала да поставя и въпроса свързан с отходните води, тъй като след построяването на хотела отпадъчни води ще бъдат вероятно насочени към специалната зона на опазване. Също, но съгласно директивата за местообитание, всяка опазена зона, където строителство би, къде, където се предвижда строеж, трябва да бъде подложено на оценка по силата на изискванията на мрежата Натура 2000. Ние ще предоставиме всички необходими информации и документи. Построяването на хотелски комплекс е, ще има пагубни последици за биоразнообразието в региона и а, е, строежа е в противоречие и нарушение на а, е, членове 3 и 4 на директива 147 от 2009 година. която е директива за опазване на горските птици. По силата на директивата е необходимо да има буферни зони между опазваните защитени зони и съответните строежи. Събрали сме десетки хиляди подписа под петицията за опазване на тази зона. Същевременно Световната конференция на, за устойчив туризъм през 1995 година а, и а, хартата на Лансароте а, забраняват предприемането на действия, които са в ущърп на опасните територии. През юни, казва председателката, петици... петицията беше внесена по успешната процедура, нещо, което не се случва много често. Сега искам да се обърна към комисията, която би трябвало да ни предостави е, допълнителна информация относно състоянието на нещата и относно проекта. Както правилно заявиха жълбо подавателите, става дума за строеж на хотелски комплекс близо до обект, записан в Натура 2000 и който се намира в специалната защитена зона на Монтаня Роха. Съответните компетентни власти на държавата членка все още не са издали разрешение за, за строеж на комплекса. Както правилно бе посочено, член 6 на директивата за местообитанията изисква а, оценка на въздействието на съответните проекти. Комисията а, може да се намеси след извършване на оценката на въздействието а, и а, съответните резултати на ОВОСа. Както казах обаче, все още няма издадено разрешение от страна на компетентните власти на Тенерифе. В момента се извършва овоз и ако се установи, че последиците биха били отрицателни за а, зоните по съседство, съответните компетентни власти би трябвало да откажат издаването на а, разрешително. Решението е от правомощ в правомощията на компетентните власти. Комисията смята, че е, компетентните власти ще е, спазат е, необходимите условия и изисквания. Колкото до необходимостта от буферна зона, бихме искали да подчертаеме, че е, европейското право и директивата е, за местообитанията не предвижда подобни буферни зони, но а, по член 6 на директивата за местообитание, както казах, се изисква извършването на ОВОС. След прилагането на член 6 и получаване на резултатите от ОВОС, решение ще се вземе. Колкото до включването на пространството в Натура 2000, 2000. Искам да подчертая, че местните власти не са подали искане за включване на тази зона в рамките на защитените зони в мрежите. По силата на разпоредбите държавата членка е онази, която а, посочва и а, подава а, информация относно а, зоните и пространствата, които се включват в Натура 2000, съгласно установените критерии. с цел опазване на местообитанията и по силата на директивата за опазване на горските птици. Комисията извършва редовен преглед на предложенията подадени от държавите членки а, и предложенията за включване на местообитания и в а, момента не разполагаме с е, необходимата информация или искане за включване в тази зона в е, Натура 2000. Благодаря на колегите. Господина фронта обаче трябва да ни напусне, така че нека да му дадеме е, думата, а след това ще спазваме реда на изказващите се, както са поискали думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадахте е, възможността да се изкажа прав. Е, бих искал първо да поздравя асоциацията асоциацията Салвар Латехита, тъй като сме свидетели още веднъж на опити да се е, извършат строителни работи в защитени зони, като по този начин се е, накърни накърнат условия за опазване на биоразнообразието. Надявам се, че испанските власти ще вземат правилното решение. Трябва да се извърши овоз и да се е, да се приложат необходимите стандарти и да се намери друго решение за е, строителния проект, тъй като, както правилно бе казано, последиците биха били отрицателни за е, обекта. Надяваме се, че цялата общественост ще от участва в оценката на въздействието. и че член 6 на директивата за местообитанията ще бъде е, приложен стриктно и ако не се направи е, необходимата оценка на въздействието. Проекта трябва да бъде спрян. Е, трябва да се прилагат разпоредбите на, на директивата за опазване на био, биоразнообразието и трябва да се противопоставяме на всички опити за а, е, а, подобни деяния following the routine here. Благодаря, господин председател. Ще говоря на испански. Благодаря на вносителя на петицията на Асоциацията Салвар на Техита. Благодаря ви за това, че внесохте а, тази петиция. Това е изключително интересно и живописно досие – иска ми се този случай да бъде по-широко познат. Тук в случай не говорим за проблем с законодателството, а за възможността Европейския съюз да се вслуша в своите граждани, защото вие представлявате европейските граждани. Нека да видим дали можем да изслушаме гражданското общество, неправителствените организации, които са се задействали за да защитят европейският интерес. Защото именно за това става дума тук. В този случай е засегнато европейското законодателство в областта на околната среда. Директивата за местообитанията от 1992 година – Наистина благодаря ви за това, че сезирахте Европейския парламент. Като испански гражданин, като европейски депутат, като син и съсед на Канарските острови, защото аз живея в Канарските острови, смятам, че е изключително важно Канарските острови да бъдат защитени цел, през целият си политически живот съм се борил срещу спекулацията и безразборното застрояване, защото то вреди на, на всички ни, най-вече на региона, от който идвам. Туризма е изключително важен за економиката – но трябва да следим развитието на туризма да не се отразява на околната среда на Канарските острови. Изключително голямо внимание се отделя на опазването на околната среда на Канарските острови. И сега а, аз проучих по-внимателно въпроса. Поисках информация от всички административни органи, които твърдят, че законодателството е спазено. И за това местните власти са дали зелена светлина на застрояването. Местните и регионални компетентни органи са дали своето одобрение за този проект. В доклада тук се казва, че крайбрежното законодателство е спазен. Нека да обясня. Това е един закон от 2008 година, от 88, извинете, с който се защитава цялата крайбрежна зона от застрояване, което може да се отрази отрицателно на околната среда. Виждам, че представителите на асоциацията познават този закон. Та получих отговор от административните органи, че този закон е спазен. Това обаче не пречи на представителите на Европейската комисия да се обърнат също към компетентните органи на Канарските острови. Казва се, че построяването на хотела няма да се отрази на Монтаня Роха, защото в тази географска зона няма да има застрояване, но това не е защитен регион. Това просто е резерват. Хотела е как... няма да бъде построен в регион, който е защитен в рамките на Натура 2000. Това обаче не ни пречи да бъдем подозрителни. Европейската комисия трябва да следи е, за спазването на европейското законодателство. И тя може да се обърне към испанските власти, за да получи уверение, че законодателството е спазено. Давам ви думата, госпожо председател. Председателката, чудесно е, че ми връщате думата. Сега да чуем Анджела защото в 12.30 точно ще трябва да приключим. Моля ви, не се повтаряте, всички казвате едно и също. Е, bueno, a mí me, me gustaría empezar recordando, y te lo... Бих искала да ви напомня нещо. Хуан Фернандо, ако погледнем защо поискахме спешна процедура, то беше защото имаше незаконно строителство. След като компетентните органи издадат разрешително, строителните работи започват и е много късно тогава да се предприемат действия. Този проект събуди доста социална тревога на Канарските острови. Страшно много подписа бяха събрани срещу построяването на този хотел. Гражданското общество желая да се включи и пита, спазени ли са всички принципи, свързани с закрилата на околната среда. Всички твърдят, че застрояването се извършва близо до Монтания Роха – това неизменно ще се отрази на региона. Нека ви напомня какво направи правителството през 1994 година. Тогава то заяви, че плажовете на Техита трябва да бъдат защитени. Бе взето и решение в този дух – за пореден път обаче виждаме, че се използва неправомерно понятието от обществен интерес, защото хотела в ключая не може да бъде от обществен интерес. Той е частен. Затова нека да се възползваме от принципа за предпазливост. Започнало е застрояване без разрешително. Това е нанесло неизмерни щети на региона. Не е ли по-добре да действаме преди щетата да бъде направена? Това е апела ми към Европейската комисия. През януари изпратих писмен въпрос на комисаря по околната среда и тук цитирам. Той заяви, че е сигурен, че компетентните органи ще направят всичко възможно, за да бъде спазена директивата за местообитанията. Девет нарушения по отношение на околната среда а, бяха регистрирани на Канарските острови. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Не може просто така да гласуваме доверие. Нека да вървим право към целта, да приложим закона и да предприемем необходимите мерки. Най-многобройни нарушения биват регистрирани на Канарските острови, най-вече на остров Тенерифе. Това е за да има време и за другите оратори. Благодаря господин Себастиан, господин Калвет, след което ще приключим. Да. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Едно е ясно. Хотела ще бъде на границата с защитена зона по смисъла на Натура. Ако разчетете член 6, ще видите, че там се казва, че всяко застрояване, което може да нанесе щета, трябва да бъде обект на оценка на въздействието. А, това, че е издадено подобно а, разрешително, не означава нищо. А, нищо, че самото застрояване ще се извърши на границата с защитен регион. Въпреки всичко, европейското законодателство трябва да се прилага. Съгласен съм с Анджела. Ако а, не започнем да работим по проблема на време, а, може и да пропуснем целта. А, ще бъдем поставени пред свършен факт. Незаконно построен хотел. Същото се отнасяше и до разширяването на пристанището. Хиляди а, километри бяха, от ивицата бяха разрушени, хората трябваше да бъдат а, а, преместени и след това Европейската комисия установи, че това било в разрез с закон. Ами беше прекалено късно. Имаме а, застрояване до зона, която е защитена от Натура 2000. Това не е ли достатъчно основание да се предприемат действия? Защото в противен случай просто биваме изправени пред свършен факт. Моля комисията по петиции да бъде настоятелна и да прикани Европейската комисия да предприеме действия. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратък. Радвам се, че най-вече е, гледаме испанска петиция. От дълго време не сме разглеждали такава. Ако а, я нямаше Испания, мисля, че нашата комисия щеше да стои без работа. Внимателно изслушах казаното от а, колегите. бих искал да ви напомня следното. Изкуството да управляваш е свързано с изкуството да намериш правилното равновесие флора, фауна. Добре, но в случая говорим и за хора, които са собственици на даден терен. Говорим за а, селото, в което хората работят. Така че трябва да се намери равновесие между всички тези аспекти. Да, законодателството трябва да бъде спазено. Okay, um, now we are about to conclude, but I would like to... Бих искала да дам думата на вносителя на петицията за две минути максимум, след което ще обобщя. Благодаря ви, госпожо председател. Смятаме, че туристите, които идват на Канарските острови, искат да се възползват от природата, от а, а, природното богатство, от чистата вода, от плажовете. Това е присъщо на а, острова. А, а сега виждаме как а, цялото това природно наследство на нашите острови бива унищожено. Това е истинско природно бижу. И се нуждаем от вашата помощ. Казва се, че Тенериф е спазва законодателството с, във връзка с отпадъчните води. Последният закон, обнародван в това отношение от 2007 година, в а, един доклад, който бе публикуван, се казва, че в един, на един плаж директно ще се оттичат отпадъчните води, което означава, че има силно замърсяване от отпадъчните води. Те просто се изхвърлят на плажа. Това е доклад от 2007 година. Бройте хората, които живеят на острова, прибавете 40 000 жители и прибавете към тях туристите. Това са 40 000 жители, чието отпадъчни води се изхвърлят към плажовете. Това са констатации от 2007 година. Тези води не се преработват. Не искаме и сега да бъде построен хотела, след което да се чудим какво да правим. Местните органи на самоуправление насочват вниманието си единствено към економическата печалба. Никой не взима предвид хората – Това предприятие, тази строителна фирма, има лиценз за 40 къщи за гости в най-замърсената зона. А виждате, че законодателството за отпадъчните води определено не е спазено. Председателката, благодаря ви за тази страст с която говорихте, за времето, което ни отделихте. Ако света беше пълен с хора като вас, щяхме да живеем в един много по-красив свят. Благодаря ви наистина а, за страстта и ентусиазма, който вложихте. Благодаря ви за това, че пътувахте до Брюксел. Идвате от красивите Канарски острови, от остров Тенерифе и сега попаднахте тук в Брюксел. Благодаря ви, че направихте тази жертва в името на вашата отдаденост на идеята. Благодаря на всички вас. Председателката, сега нека да приключим с тази точка от дневния ред и да поступим последния начин, ако колегите са съгласни. От Европейската комисия знаем, че член 6 от директивата за местообитанията се прилага. Всеки а, проект трябва да бъде в съответствие с тази разпоредба. По това няма съмнение. Така че, нека сега да изготвим писмо спешно. Още утре да го изпратим на канарските регионални власти, както и на националните власти, за да изясним позицията си. Нека да поискаме оценка на въздействието, да попитаме направена ли е такава или не. Явно не. Ако наистина няма оценка на въздействието, тогава не може да се говори за съответствие с член 6 на директивата за местообитанията, по смисъла на който преди е, каквото и да е застрояване трябва да се направи и цялостна оценка на въздействието върху околната среда. Както вие посочихте, както казаха и колегите, този хотел може да нанесе е, необратима вреда на околната среда. И ние сме тук не за да вредим на околната среда, а за да се отнасяме към нея отговорно. Затова сме ние тук на тази планета. И за това някои от нас сме тук в този парламент. Това е правилният път напред. Разбира се, секретарята ще поддържа връзка с Европейската комисия за начина по който да действаме, но петицията остава отворена и ще поступим по този начин. Колегите съгласни ли са? Благодаря. И вносителя на петицията е доволен, което е най-важното. So, thank you very much. Have a nice... Благодаря ви. Приятен обяд. Ще се видим след това.